Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω. Уважаеми колеги, подновяваме заседанието. Първата точка в дневния ред е изявление на Европейската комисия. Предложение за директива за защита на личните данни. Лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Искам да припомня на почитамите депутати, че тук няма процедура на спонтанни изказвания. Госпожа Даманаки, комисар, има думата от името на комисията. Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, Европейската комисия излезе с предложение за реформа а, за директивата за защита на личните данни през януари по две причини. Първата причина беше да се гарантира високо ниво на защита на личните данни за лица, както е записано в учредителните договори. На второ място искахме да предложим на европейските дружества неутрален режим за защита на данните. Трябва бързо да напреднем, за да постигнем съгласие по този пакет. В парламента Имаше забележителен напредък в, по различните работни документи, различните доклади, подготвени от докладчиците. За комисията напредък означава, че и регламента и директивата ще продължат да се преговарят в пакет. Свободата и сигурността на европейските граждани са две страни на един и същи медал – това са две цели, които трябва да бъдат постигнати с приемането на предложенията за промяна на правилата за защита на личните данни. Що се отнася до личните данни, които се обработват в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество, трябва да кажа, че сега имаме много правила и много правни инструменти. Влизането в сила на Лисабонския договор дава възможност за създаване на една цялостна рамка за защита на данните. Така можем да гарантираме високо ниво на защита на данните на отделните индивиди, като в същото време зачитаме спецификата на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси. По-специално променената рамка за защита на данните сега покрива и трансгранични и вътрешна национална обработка на лични данни. Така ще се намалят разликите в законодателствата на държавите членки. Статуквото не винаги работи за добрата умяна на данни между държавите членки. Правилата, заложени от рамковото решение преди Лисабонския договор, аз това се опитваме да променим с настоящите предложения, са свързани с трансгранични процеси. На практика полицията, правоохранителните органи не винаги правеха разлика между трансгранични обработка на данни и национална обработка на данни. Не винаги е лесно да се направи разлика в тези два процеса в ежедневието на един полицай. Пример, може да има една база данни, която да се използва за полицейско и съдебно сътрудничество, което да съдържа лични данни, които са събрани национален план и са получени от друга държава членка също. Не би било ефективно и ефикасно да има две различни бази данни в такъв тип случай. Не би било ефикасно да се прилагат и два вида норми за защита на данните вътре в една и съща база данни. Предложената директива се опитва да покрие и вътрешната обработка на данни и трансграничната обработка на данни. Отдавна Европейския парламент иска такава промяна. Предложението за директива също така съдържа същите принципи за защита, както и онези, които са записани в регламента. Това също е в съзвучие с искането на парламента да се увеличи приложното поле на принципите за защита на данните и в сферата на полицейско и съдебно сътрудничество. Основните елементи в регламента се съдържат сега и в директивата, като например защита на данните по различни начини, служители, които отговарят за обработката, нарушаване на личните данни, разширяване правомощите на Европейската комисия да взема решение за прехвърляне на данни към трети страни. Тези нови елементи подчертават нуждата от ясни и силни стандарти защита на данните, както и да дават възможност за обмен на данни. Никога не бива да забравяме факта, че защитата на личните данни е едно право, записано в учредителните договори на Съюза, както и в хартата на основните права. Ето защо новите правила за защита на данните трябва да бъдат взети предвид, когато се разботват секторни инструменти и по-специално по третия стълб. След като директивата влезе в сила, Европейската комисия в рамките на 3 години ще трябва да преразгледа и евентуално да промени други актове, одобрени от Европейския съюз, които са свързани с обработка на личните данни от правоохранителни органи. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега Ораторите от математическите групи. Първо господин Кели от името на ЕНП за две минути. Благодаря, господин председател. Радвам се, че разполагам с е, две минути, за да говоря по този важен е, въпрос. Това е въпрос, който интересува всеки гражданин, всички бизнеси, не само в Европейския съюз, а и по света. Имаме директива за защита на данните, която беше актуална а, по онова време, а, но обработката на лични данни от а, полицейските и съдебни власти е нещо важно и попадаше в рамковото решение. С времето Европейския парламент реши, че разпоредбите вече са остарели и е необходимо преразглеждане. Работа беше ефективна, но не изцяло, защото става въпрос не само за обработка на данни в трансграничен мащаб, а и понякога от самите полицейски и съдебни власти на национално ниво. И като резултат някои държави членки засилиха стандартите за защита или в други пък те са много ниски. Трябва обаче общи правила и общ подход, както комисарията подчерта развитието на интернет, приемането на Лисабонския договор. Така нататък всичко това са фактори, които водят до необходимостта от осъвременяване на разпоредбите. Ние приемаме комисията, предложението на комисията е, и за регламента, и за директивата. за заграничество у нас това, че липсва усещането за спешност на а, ниво а, съвет. Има някакво раздвижване по регламента, но не и по директивата. Ето защо ние бихме искали да помолим съвета да изготви пътна карта, в която да включи следващите си стъпки. Няма гъвкавост нито национално а, ниво и не може да, да се допуска ам, или прекалено увери засилване на стандартите, или прекаленото им занижаване. Искам да кажа, че по време на ирландското председателство тези теми ще бъдат заложени като приоритет. Благодаря. Господин Кели, госпожа Тикао иска да ползва синята карта. Приемате ли? Питане от госпожа Тикао. Съвсем накратко. Домнул Кели, да, Господин председател, искам да попитам господин Кели, тази пътна карта, която очаква от съвета, дали тя ще включва и следното? Начина по който новия пакет ще повлияе на общите споразумения и международните споразумения, като SWIFT и обмен на пътнически данни – тъй като това ще повлияе на сегашните и бъдещите споразумения, които трябва да са в съответствие с новите правила. Господин Кели има думата. Да, това е важен въпрос. Нужно е да има приемственост във всичко. Не мога да предсказвам какво ще направи съвета, но смятам, че всичко това трябва да бъде взето предвид и по-конкретно да се действа спешно, за да можем да приключим работата по време на нашия мандат. Опасявам се, че ако това не стане до края на следващата година, предвид предстоящите избори през 2014 година, ще бъде изключително трудно да се постигне напредък, ако оставим прекалено много работа за 2014 година. Благодаря на господин Кели. От името на социалистите и демократите, господин Друцас. Благодаря, председателю. Бих искал да благодаря на комисаря за изказването тук пред парламента и за това, което каза днес. Съвършено ясно е, че всички сме на едно мнение, що се отнася до защитата на личните данни на гражданите на ЕСЕ. Това е от огромно значение и изисква цялото ни внимание. Искам да подчертая, че ние тук в Европейския парламент е, Отчитаме значимостта на този въпрос и Европейският е, парламент и сега и ще продължи в бъдеще да следи много строго и да изисква подобно поведение от другите институции. Както знаете, госпожо комисар, Европейският парламент от самото начало искаше да има единно средство, един регламент, който да обхване всички аспекти и сектори, свързани с защитата на личните данни. Все едно дали те са лични или пък обществени, те трябва да бъдат поставени на равна нога що се отнася до боравенето им от страна на полицията. За съжаление, това желание не бе уважено и сега ще трябва да се занимаем и с директива и с регламент. Независимо от това, парламентът приветства предложението на комисията. Ще подходим към тях като един единен законодателен пакет както от гледна точка на практиката, така и на същината им. Не може да има регламент без да има директива и ние заставаме зад идеята за този пакет, за да има последователност. Днес, госпожо комисар, в своето изказване вие потвърдихте, че според комисията това е единен пакет. Говоря тук за регламента и директивата. Уверявам ви, госпожо, че тук няма да а, има никакви оплаквания. Ние се радваме и подчертавам това днес и ви благодаря. Но, за съжаление, не можем да кажем същото за съвета. Искам да попитам следното. Защо съвета не присъства днес, за да отговори на конкретния устен въпрос, който зададохме? освен, че така ще покажат уважение към парламента, е, ние можем да заключим, че според съвета а, този ключов въпрос не се радва на тяхното внимание. Те всъщност а, забавят работата по директивата и аз съвсем на място се чудя защо съветът не сътрудничи. И позволете да приключа, като посоча, че Европейският парламент ще застане зад своята позиция с всички надлежни средства и регламентът и директивата да могат да бъдат прилагани като единен пакет, за да защитим личните данни на европейските граждани. Много ви моля съвсем кратко да се изказвате. Благодаря сега от името на Алде, госпожа Софи Интфелд, за две минути и половина за онези от вас, които следят президентските избори в САЩ, знаете за какво ще говоря. Чувствам се като Клинт Иствуд. Говоря на празен стол. Отново и отново съветът отсъства. Моите колеги вече казаха, че парламента ще иска и регламенти, и директивата да вървят заедно като пакет. Искам да добавя обаче още нещо, а то е, че директивата за нас е една предпоставка, условие за по-нататъчно сътрудничество, полицейско и съдебно. И съвета трябва да го разбере, защото и съвета има своите желания. Те искат да има по-добро полицейско и съдебно сътрудничество. Но как може полицията и съда да си обменят данни, ако няма адекватна защита на тези данни? За това липсващият съвет ще го помоля бързо да процедура с директивата и ще отида малко по-далеч от колегите си. Не пътна карта. Искаме резултати. Бързи резултати. Ако съветът иска ние да приемем своите решения за полицейско и съдебно сътрудничество. Аз мога да цитирам много неща. Пътническите данни, заповедите за разследване и така нататък. Така че малко да се забързат с директивата. Искам да припомня също така на съвета, че предшественика на директивата, това беше едно рамково решение, което по-настоящем е в сила, бе отхвърлено от парламента. За съжаление това беше преди Лисабон и не въжеше. Но ние не смятаме, че настоящото рамково решение е адекватно. Така че, каквито идеи да има съвета, те трябва да са много по-добри от настоящото законодателство. На второ място ще работим усилено, за да може директивата да е в хармония с регламента. Много сме разочаровани, че има два инструмента, а не един – ще работим усилено, за да направим така, че да имаме хармонизирана е, защита на данните, особено е, при обработване на лични данни. И накрая, колеги, връщайки се на Клинт Иствуд, ще кажа следното на съвета. Както казва той в своята роля на мръсния Хари – когато един престъпник се бори срещу него, той му каза, трябва да си зададеш един въпрос. Чувствам ли се късметлия? Ще успееш ли ти да настъпиш парламента и съвета? Това е въпрос. Благодаря колегата господин Елбрех, Албрехт от името на Зелените за минута и половина. Благодаря, господин председател. Ние обсъждаме днес и тук не само въпроса за защита на данните, а говорим и сътрудничество между полицейските и съдебни власти в Европа. От години вътрешните министри говорят по въпроса за трансграничното сътрудничество на тези власти и това е нещо много важно и необходимо. Европейския парламент многократно посочи, че, че трябва да се спазват и да се зачитат човешките права. И тези министри на 27-те държави членки все още не се придържат към тези изисквания. Все още те говорят за взаимно признаване на полицейските мерки, а това е сляпо доверие към действията на други органи. Трябва да вземем предвид, че има и различни стандарти в държавите членки и то точно по отношение на защитата на данните. Има директива за защита на на данните в Европа и има много пропуски, които трябва да бъдат отстранени. Говорим и за правата на засегнатите и освен това, това би било ам, това би било прекратило полицейския произвол. Навсякъде виждаме, че сме свидетели на нарушаване на човешките права. Важно е да се работи върху директивата за защитата на личните данни. Дами и господа, с настоящите действия гражданите поставят все повече под въпрос легитимността на действията на съдебните и полицейски е, власти. В бъдеще трябва органите на институции да работят заедно. Господин Тимоти Керков има думата качеството ми на докладчик по доклада за пътническите данни и докладчик в сянка по редица други доклади, смятам, че този доклад е, би увеличил доверието на европейските граждани. Само ако прилагаме висши стандарти към работата на полицията и съда, можем да спечелим доверието на гражданите. Надявам се, че директивата ще постигне две цели да защити гражданските права и свободи, но и да създаде механизми, които да позволят безопасния обмен на данни между полицейските служби. За да откликнем на нуждата на подобна система, аз мисля, че най-добре подходът ни е да се основава на здравия разум. Бих подчертал тук пред другите депутати, депутати, че тази директива не може да реши всички проблеми на действащи и бъдеще мерки за полицейско сътрудничество. Ние не бива да губим време, да продължим да работим, защото нашето задължение е да защитим гражданите на Европейския съюз. Благодаря. От името на левицата госпожа Ернст има думата. Дами господа, е, няма представител на съвета, може би ни следят, в, е, следят заседанието в е, интернет. Смятам, че липсата на съвета тук показва едно много грубо незачитане мнението на Европейския парламент и като помислим, че те, те точно а, трябва да работят защита на личните данни в областта на полицейските и съдебно сътрудничество. Виждаме, че а, законодателството има много пропуски и а, тези пропуски се превръщат в елдорадото на злоупотребите с лични данни. Има данни, които се съхраняват и се запазват неправомерно. Трябва всичките съдебни системи да действат по еднакъв начин в тази област, системите да бъдат хармонизирани. Необходимо е да има хармонизирани разпоредби, свързани с пътническите данни, с друг вид лични данни трябва да се спре с тази политика на блокиране на помощните действия в областта на защита на личните данни. Благодаря. Госпожа комисарят Доманаки. Uh, Искам да благодаря на всички изказали се за подкрепата към предложенията на Европейската комисия. Ще спомена отново два важни момента. Първо искам да препотвърдя, че за Европейската комисия напредъкът по този основен въпрос означава и регламента, и директивата да вървят в пакет. И наистина така смятаме да постъпим. Два законодателно акта сме избрали, независимо от искането на парламента, но трябва да се съсредоточим сега върху процедурата. Искам да заява пред вас, че ще настояваме за такъв подход. Ще преговаряме и по двата законодателни акта като пакет. На второ място ще направим всичко възможно, за да може новото законодателство след Лисабонския договор за защита на данните да бъде взето предвид. Във всички споразумения, всички предложения, които са свързани с защитата на данните. Господин председател, всички тук, убедена съм, разбират, че това е много важен въпрос, защото е свързан с правата на човека, Свързане с основните принципи в учредителните договори, и по един или друг начин всичко това трябва да бъде отразено в нашите решения. Знаем, че в момента нещата са блокирани, е, искаме да преодолеем този блокаж. Комисията има огромно желание да си сътрудничи, за да се преодолеят трудностите и в съвета, и в парламента. И разбира се, приветстваме инициативите на ирландското председателство, ако има такива. И ако те, разбира се от името на съвета, биха искали да разблокират а, тази ситуация. Благодаря, господин председателю. И аз ви благодаря наистина, госпожо комисар. Така изчерпахме този дебат. Следващата точка от дневния ред е един съвместен дебат, общо разискване в, по политиката в областта на рибарството. И сега от името на докладчиците господин Гробачик, господин Кълб Галахър, Патрао Невеш, Джоао Ферейра и госпожа Льова. Давам думата на първият докладчик, господин Марек Йожев Гробачик.